Уважаеми колеги, ще започнем своята работа. Добре, дошъл отново при нас, господин Орланай. Ще ви помолим да ни кажете какво се случи в Монреал, след като комисията гласува преди заседанието в Монтреал, Мореал, извинете, и въздействието върху възможността ни да законодателстваме във въздухоплаването и схемата за търговия с емисии. Важно е да ни кажете какво се случи след заседанието или всъщност какво се случи и на самото заседание, как ще ще свържем механизма Курсия с схемата за търговия на мисия ETS за различните полети вътрешни, международни и така нататък. Има и много новини от Екофин за керосина. Чудесно е, че се виждаме точно сега. Много е своевременно. Ще разберем какво се случва, какво прави генерална дирекция МУВ, Нямаме още нова комисия, но има ясни политически а, ангажименти, свързани с Зеления пакт. Давам ви думата за 10 минути и след това ще дам думата на политическите групи. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати, дами и господа. За мен е удоволствие, че отново съм тук в вашата комисия и благодаря на председателя, че ме покани и ми даде възможност да ви разкажа какво се случи на срещата на ИКАО за Курсия или схемата за компенсация на въглеродните емисии Курсия. Мислехме си, че новата комисия ще е почнала работата си, когато определихме датата. Тогава щеше да е и възможно по-ясно да можем да излезем със становище. Сега обаче не мога да направя това, тъй като нищо не мога да обещая за това какво ще реши новата комисия. Знаем какви са общите указания, но докато нямаме нова комисия, няма да можем да имаме по-голяма яснота. Защото ние сме просто служители, е, трябва да получим политическите назначения. Когато бях тук за последен път и говорихме по определени въпроси, аз ви обещах, господин председател, че ще ви информирам за случващото се на Общото събрание. Казах, че ще предам информация. Част от това обещание всъщност е, че исках нашия председател да е информиран за дискусията и това е важно наистина. Когато говорихме за последен път, споделихме в поверителен план позицията на комисията, която по-късно бе обсъдена в съвета или модифицирана в него. Много добре знаем, че трябва да се намали е, карбонизацията на транспортния сектор. Очакванията са големи. Те са на преден план. Новият председател каза, че това ще бъде основно Задължен 40-та среща на ИКАО. Имахме два основни приоритета, що се отнася до Курсия първо да направим глобално споразумение за Курсия и да не започне отново дебат по различните компоненти, т.е. да преминем от рамката, а тази рамка да се запълни с съдържание. На второ място, Европейския съюз да запази автономността на процеса на взимане на решение. Аз също така бих могъл да ви кажа, че смятаме, че успяхме да постигнем двете точки. По първата беше изключително важно да не се отстъпи от историческото споразумение от 2016 година за първа глобална схема в този сектор за намаляване на емисиите във въздухоплаването. Европа трябваше да се бори за една амбициозна схема срещу онези, които искат по-слаба Корсия или пък искат Корсия да не защитават в такава степен околната среда. Нашата позиция бе силна, единна и бяхме изключително важни при подготовката на по-амбициозна схема за Корсия. А, нямаше да сме там, където сме, ако не бяхме стигнали до тук. Също така Корсия не е идеална. По време на последното ни становище, обмен на становище го казах, но това е най-добрият инструмент, за да има глобални обещания в авиационния сектор, тъй като Парижкото споразумение не се занимава с международното въздухоплаване. Искаме Корсия да направи така, че да постигнем целите на Парижкото споразумение. Глобалното предизвикателство има нужда и от поемане на ангажименти на глобално ниво. Затова бе много важно Общото събрание да приеме проекто резолюцията на Курсия с голямо мнозинство за устойчивото въздухоплаване. Това бе направено след едно гласуване от Китай, Русия и някои държави, които бяха всъщност против Корсия в настоящото и състояние и бяха а, против това да се залагат дългосрочни цели за намаляване на въглеродните емисии. 92 за, 25 против. Мисля, че това показва съвсем ясно, че има голяма подкрепа за Корсия. Също така показва, че тази подкрепа не е единодушна. Имайки предвид, че основната цел на Европа е успешното изпълнение на Корсия, постоянната подкрепа от много страни, включително големи, като например САЩ, Япония, Канада, африканските страни, държавите около Персийския залив, това означава, че от наша гледна точка тези резултати са положителни. Това, което трябва да се отбележи обаче, че Общото събрание показа колко крехък е този консенсус около декарбонизация на световно ниво. Идеята, всъщност, е, която бе потвърдена, е, че е много трудно страни като Китай, Русия и Индия, които имат огромен отпечатък, да намалят своето поведение. Китай се държеше все едно решенията се взимат с единодушие, както се вземат в ООН 3C. Идеите за националните, националния принос задължават, дават ясни задължения на държавите по курсия. Втората ни цел, както казах по-рано, бе направим така, че Европейски съюз да запази своето политическо пространство и автономността на решенията си, т.е. въпроса за ексклюзивността. И първоначалният дебат, и окончателните дискусии по резолюцията за Корсия – всъщност не засегнаха въпроса за ексклюзивността. Това означава, че по време на общото събрание тази ексклюзивност всъщност не бе обект на дебат. Вследствие на това, имайки предвид общата позиция на ЕСПРията на съвета, нямаше нужда държавите членки формално да излязат с резерви по резолюцията. Тоест подаването на резерви можеше да накара трети страни да подадат, да се усъмнят, извинете, в желанието ни Корсия да стане успех. Румънското председателство, настоящото председателство на съвета, заяви от името на ЕС, че тази резолюция Курсия трябва да бъде изчетена в светлината на Чигевската конвенция и разпоредбите свързани с държавния суверенитет, както и задълженията на страните по договор за се намали температурата по споразумението от Париж. Правейки всичко това, ние изложихме своята позиция по въпроса, като ясно казахме, че незадължителните резолюция на ИКАО запазва възможността Европейския съюз да отиде отвъд Корсия и да бъде по-амбициозен за климата, ако законодателите решат така. Никой не оспори становището на ЕС и е записано в протокола на Общото събрание. Трябва да кажа, че Чикагската конвенция ясно изразява правото на всяка държава да прилага своето законодателство към въздухоплавателните средства на всички други страни. Това се прилага при авиационната безопасност, прилага се и при екологични мерки, като например тези, които прилагаме в момента в ЕС. Винаги е била наша позиция по време на преговори да запазим своя прерогатив и да искаме един по-амбициозен подход когато залагаме екологични стандарти в световен мащаб. Резултатите от това общо събрание не поставиха под въпрос това. Европейският съюз е този, който ще реши какви мерки ще прилага в Европа. Искам да потвърдя и да подчертая този факт. През едните месеци ще се съсредоточим върху работата по курсия, като видовете елементи, които ще се включат, стрикното прилагане на споразумените е, критерии на единица количество. Искаме да няма възможност за двойно броене. Това е във връзка и с текущите преговори по Парижкото споразумение. Добре е да преодолеем тези въпроси в въздухоплаването, когато има ясен отговор по член 6 на Парижкото споразумение. Тук в Европа Европейската комисия започна своята оценка на Корсия. Когато приключим оценката, ще представим на съзаконодателите, тъй като имаме и такова задължение по директивата. В този смисъл схемата за търговия с емисии няма да е достатъчна, за да може да преодолее емисиите от международното въздухоплаване – тъй като въздухоплаването трябва да се присъедини към тази схема. Тъй като се очаква все повече да се увеличава броя на полетите, Нашият дял ще намалее, обаче, тъй като ние имаме по-високи цели. Но имаме нужда и допълнителни действия в световен мащаб, не само европейски. Когато се приеме доклада, са законодателите ще преценят как да се приложи курсия в Европейския съюз в контекста на съществуващата директива за търговия с емисии. Друга важна цел за Европа отвъд Корсия на Общото събрание на ИКАО е да се отбележи напредък към създаването на дългосрочна цел за намаляване на CO2 в международното въздухоплаване. В този смисъл мисля, че постигнахме успех благодарение на усилията на ЕС, приятата резолюция дава възможност и КАО да излезе с идеи, опции, да предложи решение. Заедно с пътната карта ние ще опишем как ще постигнем тези цели. Това ще бъде приоритет за комисията и ще продължим да настояваме. Това не означава, че ще имаме такава дългосрочна цел на следващото заседание на ИКАО, но поне ще е направена подготвителната работа, за да се вземе такова решение. Международната климатична дипломация трябва да ни помогне да убедим другите страни да заложим дългосрочна цел. Ще ми дадете ли малко повече минути, председателю? Благодаря ви за устойчивите горива. Европа настояваше да бъдем по-амбициозни, но текста на резолюцията като че ли нямаше как да бъде подсилен. Резолюцията призовава обаче за актуализация на тези устойчиви горива. Ние ще настояваме такива устойчиви горива във въздухоплаването да бъдат прилагани в световен мащаб и искаме конкретни предложения, които да са част от амбициите ни да намалим отпечатъка на въздухоплаването. По-настоящем делът на тези емисии е под 0,05%. Има големи предизвикателства, свързани с инфраструктурата и започването на такива. Но има голям потенциал на декарбонизация на този сектор. Да дадем рамка, правна рамка, за да има и повече инвестиции, производство в новаторство – ще бъде оптимално и това ще даде възможност да се ползват повече тези горива и постепенно да бъде заместен керосина с такива. В този преходен период между две комисии аз лично не мога да обещая нещо конкретно, свързано с политиките, които ще предприемем. Но на пазара трябва да има устойчиви горива за въздухоплаването. И това трябва да бъде част от решението. Европейската комисия държи да декарбонизира транспорта и да намали неговия дял, който е 2% от емисиите на CO2, 3,5% от емисиите в Европа. Както знаете, няма как с едно действие да решим този проблем. Трябва да намерим всички емисии. Нужни са цялостни мерки на световно ниво, да работим с Корсия и мисля, че това ще е част от пакета, както и устойчивите горива. Трябва да намалим също така и квотите, които се дават на авиолиниите. Мисля, че оптимизираме и пространството с Сезар. Искаме единно европейско ниво на базата на тази програма. Тази програма вече помогна да се спестят 2,6 милиона тона CO2 и до 10% може да намалим общите емисии на CO2 с единно европейско небе. Както знаете, обаче в съвета този текст е блокиран. Надяваме се той да се превърне в реалност. Уважаеми депутати, все още имаме дълъг път пред себе си, преди да имаме зелено въздухоплаване, но комисията държи да постигне тази цел, ще положи всички усилия и ще продължи да засилва усилията и на европейско, и на международно ниво, за да постигне декарбонизиран, но въздухоплаване. Надяваме се Европейския парламент да ни помогне. С удоволствие ще изслушам вашите въпроси. Благодаря ви за допълнителното време. The... Петър Лиза от НФП. Благодаря, председателю. Благодаря, господин генерален директор. въглеродонеутрални горива и технологии. Всички пазарни мерки могат да бъдат само част от политическия микс или микса на политиките, както каза местник председателя Тимерманс. Но когато искаме въглеродонеутрални елементи, мисля, може да направи повече. Например, директивата за ВИ, така може да се подкрепи и такива горива в Съюза. Трябва да дадете повече в тази посока. Що се отнася до Курсия, няма причина да сме щастливи, според мен. Това не е позицията на ЕМВИ, това е позицията на Европейския парламент. Не смятаме, че това е исторически проби. Вижте резолюциите ни от миналото, годишните години. Пълна е с пробойни, много е слаба. Текст не отговаря на паричното споразумение, не отговаря на това, което иска от нас науката. Смятам, че направо можем да сме гневни на генералните дирекции на на транспортните министри в държавите членки. Те като че ли не се държат като транспортни министри, а като министри на въздухоплаването. Това, което правим в Европейския съюз, всъщност е да даваме много на авиацията. По-малки данъци, докато автобусите, ЖП транспорта е облаган с много по-високи данъци и такси. Това е неприемливо. Тази позиция е наша позиция от години. Сега е огромен приоритет за нашите гласоподаватели да се промени това. И курсия не е достатъчна, за да се изпълни това желание на гражданите. След това съвместното вземане на решение, което е политически въпрос. Бихте ли потвърдили, че всички варианти все още се разглеждат и само парламентът и съветът са тези, които решават какво се случва с схемата за търговия с емисии СТЕ? Може да увеличим своите амбиции, може да има пълно търгуване, има указания на Фондерлайн в тази посока, не постепенно, а съвсем скоро да има пълно отваряне на опциите. И да имаме нова схема за интер... Е, междуконтиненталните полети. Това също трябва да се обсъди. И затова ви питам, така ли тълкувате и вие нещата? И ако не го тълкувате така, не ги тълкувате така, защо отнемате този прерогатив на комисия. Аз предлагам да изслушаме най-напред въпросите на координаторите и след това ще дам думата на други членове на парламентарната комисия. благодаря. Господин председател, благодаря на генералния директор за присъствието. За групата на стилистите и демократите няма съмнение, че битката срещу климатичните изменения означава намаляване на емисиите от всички части на обществото и особено въздухоплаването. Има смисъл от глобална система за глобален проблем. Вие преди сте били тук и знаете, че нашата комисия и преди е изразявала много притеснения във връзка с приемането на системата. И след последните тенденции, Генералната асамблея, броят на моите въпросителни си остава същия. Сега, едно по едно. Член 80 на резолюцията казва, че Корсия е едината пазарна мярка, която се прилага за емисии от а, въздухоплаването. Комисията и съвета твърдят, че това не е проблем и не е необходимо Европейския съюз да повдига възражение срещу тази формулировка. Защо? А, как стигнахте до това решение от правна гледна точка и тъй като говорим за търговия с емисии, нека да кажа следното. Член 30 в директивата за системата за търговия с емисии задължава комисията да докладва за мерките срещу въздействието на въздухоплаването, не свързано с емисиите, и това трябва да стане до 2020 година. Комисията ще спази ли този срок и как, какво мисли комисията за оценката на въздействието и как ще се погрижи становищата на всички страни да, бъдат, да, намерят място в процеса. Господин Торвалц.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 over 300% by 2050. The ICAO doesn't seem to have a plan to reduce this growth. Instead, it's aiming for what it calls... Car- е, Всъщност, е, прилагат се альтернативни горива и офсет и това е лудост. Тези альтернативни горива включват биогорива. Най-ефтините се произвеждат от палмово масло, но знаем, че това производство води до обезлесяване. С други думи, ние губим и по двете и в двете области. Не смятате ли, че ние трябва да ограничим тези чести полети и да ограничим разрастването на летищата. Устойчивото развитие по този начин е невъзможно. Благодаря. След първия кръг конкретни въпроси очакваме вашите отговори. А, не бързайте, но бъдете конкретен. Благодаря. Благодаря, господин председател. Много съм благодарен за всички коментари и въпроси. И разбира се, съм особено благодарен за критичните въпроси, защото това е част от дискусията, която водим. Аз споделям вашето мнение, че има нужда от неотложни мерки, Споделям и оценката, че Корсия не е идеалното решение. Е, но заедно с това трябва да кажа, че това е единственото глобално решение – и ние искаме да работим на многостранна основа с нашите партньори. Това е многостранен форум и многостран, многостранният форум винаги предполага компромиси, за да привлечеш колкото може повече страни. И Всъщност това е единствения начин да се решат проблемите с въздухоплаваните. Искаме и другите части на света да поемат своите ангажименти и това да стане в е, е, рамките на една глобална система. А сега ще се опитам да отговоря на поставените въпроси, като ще е, вървя по ред показаното от господин Петър Лизе за въглеродно-неутралните горива предстои още много работа и мога да ви уверя, че ние сериозно търсим решения, които да ни позволят да постигнем напредък. Също така съм съгласен, че така наречените устойчиви горива имат потенциален вреден, потенциално вредно отражение върху от, околната среда. Отбелязах, разбира се, критичните ви забележки е, за Корсия. Това те не идват е, като изненада. Вие настоявате да бъде постигнато повече, отколкото реалността позволява. Но това, което е важно е да работим в този а, международен процес. Без Европейската комисия, без Европейския съюз, международен, международният процес просто не би функционирал вече. привлякахме 80 страни, които представляват 70% от международното въздухоплаване. Очевидно има международен ангажимент, който не би бил възможен без Курсия. В хода на, техническите дискусии ние се опитваме да постигнем напредък. Корсика не седи с кръстени ръце. Ние ще продължим да работим и да даваме резултати. По въпросите за данъчното облагане, е, няма съмнение, че това е част от е, е, въпросите, които се обсъждат. Бихме искали също така да се разработят и други модели и устойчиви модели. Това не е само на думи. Например, ако вземем предвид инструмента за инфраструктурата, 75% са за за железниците също така и за водните пътища 80% от финансирането на европейско ниво е насочено към тези екологосъобразни методи на транспорт. Сега, що се отнася до бъдещето на данъчното облагане, това е, е тема, която стои в центъра на вниманието на новата комисия. Тя ще огледа енергийната директива и директивата за енергийни данъци. В този контекст аз съм убеден, че дискусиите, които започнаха в е, редица конфигурации на съвета, в това число и Екофин, политическите господари ще трябва да вземат решение за това как да се продължи напред. Така че дискусията определено върви. Що се отнася до вариантите и решенията, разбира се, вариантите, свързани с търговията за емисии, се обсъждат. Никой от тези варианти не е загърбен. Ние е, оглеждаме всички варианти, но не мога да правя предварителни е, оценки за това какво ще реши комисията. А, сега има желание климатичните ни амбиции да надхвърлят рамките на Корсия. И аз мисля, че тази дискусия ще бъде много важна. Ние ще търсим пътища за повече напредък, като запазваме политическото си пространство. Както казах, ние запазихме политическото си пространство, можем да взимаме свои собствени решения за това как в Европа да се прилагат решенията и това е напълно в съответствие с конвенцията. Възникна и въпрос за връзката между Корсия и Парижкото споразумение. Беше взето решение да се ограничи растежа на емисиите, само че това трябва да стане чрез по-добра технология, въвеждане на устойчиви горива и не на последно място пазарни механизми, е, търговия с емисии Корсия. И аз мисля, че това са четирите насоки, в които трябва да продължим да работим и да продължим да използваме резултатите в всички тези четири насоки, за да се ограничи екологичното въздействие на въздухоплаването. Корсия е, обхваща както развити, така и развиващите страни. по изключителния характер. Няколко координатори на групите повдигнаха въпроса. Да, ние обсъдихме а, този въпрос. Да, бяхте информирани за позицията на комисията преди асамблеята на ИКАО. Заедно с това Позицията на Съюза беше приета от съвета, който измени предложението на комисията и това е прерогатив на съвета да вземе решение за своята позиция възоснова на предложение на комисията. Изявлението на председателството говори за необходимостта от запазване на автономията и политическото пространство. Комисията не функционира в международен вакуум. Тя, трябва, тя не може да не работи в рамките, които са и зададени от позицията на държавите членки. И в съответствие с тази позиция, ръководителите на делегации оцениха ситуацията на място, за да е, се, за да спазят нормативната база и политическото пространство. И не, останах, не останаха нарешени въпроси. Освен това, възникна въпросът за това, че Европейския съюз и държавите членки на ИКАО много активно настояваха и се изказваха активно е, в полза на ефективността на Корсия и ние ще продължим да правим това, както казах. Резолюцията на Асамблеята на ИКАО няма задължителен характер. Тази резолюция споменава изключителния характер като глобална система. Системата на Европейски съюз е регионална система. Един от принципите на Чикагската конвенция е, че всяка договаряща се страна може да прилага по недискриминационен начин поетите ангажименти. Това говори, е, това се отнася и за екологичните нормативни документи. Нашето политическо пространство е запазено в този контекст. Възникна въпросът и за отражението на авиацията, не свързано с емисиите сулфати, азот, изпари, които имат отражение върху климата, според учените, това въздействие е между средно и ниско и комисията предприе проучване, за да се определи това въздействие. Докладът е, се очаква да излезе следващата година. По всяка вероятност е, няма да е готов е, до края на януари. Работи се обаче и се надяваме, че ще успеем да приключим проучването максимално бързо. Знаем, че в реалния свят забавенията се случват. Ще положим усилия да намалим до колкото може повече последиците. Възникна, беше зададен въпрос от господин Торвал. Благодаря ви за няколкото думи на естонски. Мога да ви отговоря на фински, но по-късно в коридора. Дали проблематизираме в ФИКАО? Разбира се, че проблематизираме. Разбира се, че разговаряме с партньорите в трети страни. Разбира се, че искаме да постигнем повече, но пак искам да повторя, че това е многостранен форум. Там, са, там членува 193 страни и ние трябва да постигнем максимално мнозинство. Преговорите не са никак лесни. Мога да ви гарантирам това. И мога да ви кажа, че особено когато китайската делегация взе думата, имахме чувството, че се връщаме назад във времето, защото това са разговори, които вече са се водили, но за съжаление тези дискусии пак се водят, така че няма международен консенсус. Но работата ни е да, гаран... да направим така, че да привлечем колкото може повече международни партньори преди пет години казваха Корсия е прекрасно нещо, когато веднъж се създаде, когато е, започне да работи, тя ще промени нещата, защото е глобален орган, обединява всички. Само, че нещата се промениха. Очакванията са много по-големи. Очакванията са, че сектора на въздухоплаване ще постигне повече е, от е, целите за 2020 е, година. Не всичко спира с емисиите. Секторът трябва да предприеме много мерки, за да намали екологичния си отпечатък, да вземем пластмасите. Има и други проблеми обаче. Ние трябва да продължим да настояваме. Искаме да излезем извън рамките на дискусиите за Корсия и да бъдем по-амбициозни в дългосрочен план да проявим повече амбиция за устойчивите авиационни горива. Да, има страни, които споделят нашите идеи, имат такива, които са по-предпазливи. Важното е, че тези международни процеси ще продължат, но ние ще постигнем повече. Няма да спрем до тук и тук в това няма никакво съмнение. И сега за въпросът. американското данъчно облагане и германското писмо. Да, разбира се. Те ще кажат, ние така тълкуваме нещата, но това. Но, не, но ние не така тълкуваме нещата. Аз мисля, че това, което казах за Чикагската конвенция, за за факта, че имаме, е, че взимаме решенията си независимост, е, се отнася и до международните партньори, но е, бизнесът винаги ще търси начин да прокара интересите си и наша работа е да им обясним кое е възможно и кое не е възможно. И тук мога да кажа, както казахте вие, че ще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 и а, на практика а, предоставяме а, информирани решения като а, очертаваме всъщност европейската перспектива на базата на независимите консултации и информации, които предлагаме. Гражданите, естествено, са е, защитени на най-високо равнище. Това е нашата цел, защото е, чрез е, общите стандарти можем да е, ограничи, да осигурим тази максимална защита. Повечето от нас е, е всъщност е, са представени в управителните органи и а, а, Членовете на управните органи са от държавите е, членки и са избрани от вас, т.е. и вие сте представени в тези органи чрез е, е, избора, който сте направили. Ние гарантираме общи стандарти и за това предлагаме максимална защита. Като черпим познания и от базите данни на държавите членки. И така, как подпомагаме вашите усилия? Ние споделяме нашите научни познания ние и технически познания, ние събираме естествено данните, помагаме държавите членки, както и комисията и останалите компетентни органи, работещи на европейско равнище, чрез при подготвянето на законодателството, както и при изпълнението на законите, при прилагането им. И е, можем да допринесем и за чрез е, е, информация във връзка с парламентарни въпроси е, при подготовката на становища, доклади и други документи, които вие изработвате освен правните актове, по които работите. Естествено, ние се отчитаме пред вас. Ние се отчитаме в рамките на официалната процедура за освобождаване от отговорност, но също и по време на изслушванията, които вие провеждате всяка година с нас. Ние всички сме убедени, че трябва да работим в по-тясно сътрудничество помежду си, така че скоро моите колеги и аз ще ви дадем конкретни примери за е, нашето е, по-тясно сътрудничество. И така, е, подготвяме само в цифров формат нашите информационни листовки и материали. Опитваме се да бъдем екологосъобразни и зелени и тук. И така, нека сега да посоча само, че на веб страницата на Envy, можете да намерите подробно ни подробности за това как можете да се свържете с нас. Нека да оценим още веднъж по достоинство работата с комисията МВ. Ние много държим да бъдем на ваше разположение, да ви служим винаги, когато се нуждаете от нашите консултации научна експертиза и още веднъж, както каза вашия председател, веднага след изслушването ще има коктейл. Надявам се да се видим с всички вас. Благодаря. Преминаваме към представането на трите агенции. Okay. Започваме с първата агенция, Европейската агенция по химикали. Uh, uh, Уважаеми депутати, господин председателю, съвсем накратко няколко встъпителни думи към Европейската агенция по химикалите. Without. There we go. The European Chemicals Agency Европейската агенция по химикалите работи заедно с, с своите партньори. Това означава до голяма степен държавите членки, Европейската комисия, Европейския парламент, както и институционалните заинтересовани страни, които представляват промишлеността, зелените НПО, съюзите, както и специализирани групи, които защитават правата на животните. Идеята е да гарантираме безопасното използване на химикали. химикали. Имаме огромно законодателство за химикалите, виждате го тук на слайда. А, няма обаче да чета всичко написано тук. Идеята е да има безопасност, която ние да гарантираме. Така защитаваме работещите се, потребителите, когато те използват химикали, но и гражданите, които могат да бъдат изложени на химикали или пък околната среда, която може да бъде изложена на химикали. Занимаваме се с околната среда и така допринасяме към биоразнообразието, водите, въздуха, почвите и други. Нашата работа е предимно насочена към Европейския съюз, но имаме и доста задачи, които допринасят към дневния ред в световен мащаб на тази тематика. Работата ни в сферата на безопасността допринася към функционирането на вътрешния пазар. И така имаме една лоялна конкуренция в Европа. По този начин допринасяме към безопасността на вътрешния пазар, допринасяме и за новаторска индустрия на химикалите. И тъй като тази индустрия е водещата, една от най-големите. Ние допринасяме за новаторството в производството по принцип. Посредством новаторството, посредством безопасността, допринасяме към конкурентоспособността не само на химическата индустрия в ЕС, а и цялата ни индустрия. Каква е основната полза от нашата агенция, що се отнася до вътрешния пазар, конкурентоспособността, посредством изпълнение на законодателството в сферата на химикалите може да гарантираме синергия между законодателството, което означава ефикасност, следователно по-висока скорост, увеличаване на ефикасността, по-голяма конкурентоспособност, способност, но и, и това е по-важно за гражданите, за последователността между тези законодателни актове. До голяма степен синергията и последователността са а, основния ни принос. Върху какво почива нашата работа, нашите познания, нашия опит и разбира се хората, които работят за нас. Опитът и познанията в крайна сметка идват от най-голямата база данни за химикалите. Тази база данни не само подпомага нас в нашата работа, в работата на агенцията, и на всички в Съюза, които работят или които използват химикали и по-специално промишлеността. Отново подкрепяме тяхната конкурентоспособност и новаторство. We have a number of very Имаме различни компетентности, които са конкретни, като например управление на данните, оценка на химикалите, управление на риска на химикалите и оценка на социално-економическото въздействие при използването и при управлението на химикалите. Тези компетентности използваме, знайки, че химикалите е, са проблем, който вълнува гражданите. Много изследвания на Евробарометър, национални Социалистически проучвания го показват. Затова се опитваме активно да допринасяме за отоляването на проблемите или тревогите на гражданите и увеличаване на общото познание, както и конкретните познания за химикалите, както и тяхното безопясно ползване. И в този смисъл това да се прави прозрачно, така щото гражданите да са сигурни, че правим това с една ясна и силна научна основа. Задълженията ни са само да изпълняваме ефективно и ефикасно а, тази посока, чисто техническите аспекти, но и да се опитаме да бъдем готови, когато вие искате от чисто политическа гледна точка да предприемем действия гледаме и напред. Искаме да сме агенция, която да е готова, когато имате нужда от нас. Следващите два слайда а, показват къде се намираме. Clearly, there has been an agenda of circular economy, which we see... Разбира се, говорим за кръговата економика. Очакваме този законодателен а, мандат а, да стане факт. Говорим вече и за зелен пакт, който ще бъде нещо като общата арка над всички други приоритети, което чухме от новоизбрания председател на комисията. В контекста на кръговата економика трябва да кажем, че има кръговост на економиката и всички материали са направени от химикали. Тоест, не участваме ние в кръговата економика, кръговата економика ни включва нас, защото кръговостта и химикалите са едно и също нещо. Химикалите и химическата индустрия, новаторството, което идва от химическата промишленост, ще бъдат основни при предоставяне на решения на големите социални предизвикателства. Тоест, този тип производство – дава решения за климатичните изменения, но от друга страна тези решения трябва да бъдат безопасни. И ние като агенция тук идваме на преден план. Можем да допринасяме със своите познания, със своите компетентности в тази кръгова економика, в развитието на Зеления пакт. Реорганизирахме агенцията, Двата най-важни елемента за представенето ми тук са, че се организирахме така, че много по-лесно можем да поемаме нови задачи и да ги интегрираме незабавно в настоящата си работа по законодателни актови. Така ще се възползваме от синергиите много по-бързо, отколкото в миналото. Другият елемент е, че сега гледаме чисто институционално в агенцията не само към едно единствено вещество, а групи вещества. Сега изпробваме този подход. До края на до година трябва да можем вече систематично да го правим, но сега го пробираме. Най-големият ни актив е това, което виждате тук на тази картина. Това са нашите служители. Една трета от служителите са на тази снимка. Всичките работят за устойчивото управление на химикалите което да е в полза на гражданите и околната среда. С тези думи приключвам своето изказване. To... Благодаря, преминавам нататък и сега ще дам думата на Европейския орган за безопасност на храните ЕФСА. Благодаря, председателю, уважаеми членове на Европейския парламент. Сега ще говоря пред вас Европейският орган за безопасност на храните, ЕФСА, една агенция на Съюза, която е в Парма. Там работят 500 души. Всъщност тук виждате какво правим ние. Долу в ляво на този слайд. наука, на която можем да се доверим, за да може да бъдат безопасни нашите храни. Казваме, ако не е безопасно, не е храна. Така че всичко започва с безопасността на храните. Но контекстуализираме тази безопасност в рамките на храненето, устойчивостта така че безопасните храни всъщност са отправната точка, но те трябва да бъдат разглеждани в по-големия контекст на устойчивостта и здравеопазването. Как можем да произведем тези храни и в бъдеще ще имаме нужда от още повече храни за тези 10 милиарда души. Как може това да бъде направено устойчиво и безопасно? За тази цел използваме науката. Тоест, наука, на която може да се вярва за безопасни храни. Ние сме научния а, съветник на европейските институции. Ние сме вашите консултанти за да може вашите решения да почиват на най-добрите доказателства, с които разполагаме до момента. Когато говорим за безопасност, значи често попитах, сега попитахме с Евробарометър хората. Какво ви безпокои най-много, когато отивате да пазарувате? Хранителната безопасност не беше най-голямата притеснение на гражданите. Всеки пети, т.е. 22% от потребителите имаха проблеми с хранителната безопасност, когато влизат в магазина. Това са добри новини и това показва, че системата за безопасност на храните, държавите членки, комисията, хранително-вкусовата промишленост са свършили много работа през последните 15 години. Опитвам се да сменя слайда. Успях. Какво правим? тук е изписано, не правим много неща, но правим тези неща в различни законодателни актове. Над 30 законодателни акта а, работим, по които даваме научни доказателства за управляване на риска. Правим това от фермата до вилицата. Тоест подходът ни е цялостен. По-голямата картина е продоволствената система. Тази продоволствена система е биологична, но и социална и економическа. Ще има нужда от голяма промяна в тази система, за да има устойчиво и здравословно хранене. Също така трябва да съобщаваме какви са рисковете в продоволствената верига. Трябва да ангажираме всички заинтересовани страни. Това е едно правно задължение за нас, но то е положително правно задължение, което имаме. Да даваме своевременна информация, разбираема информация, независима информация за рисковете в хранителната верига на потребителите, на онези, които управляват рисковете и на медиите. И още нещо много важно – научно сътрудничество. ЕФСА не може да работи без сътрудничество с държавите членки. Държавите членки ни предоставят експерти и те са хората в нашите научни панели. Без това сътрудничество ЕФСА не може да си свърши работа. On, which basis are we doing our daily work? What, what is giving our... Какво ни дава енергията, ежедневната енергия да се борим за най-добрата хранителна безопасност. Мисля, че нещата са очевидни. Първо, научна работа на най-високо ниво. Имаме задължението, но и амбицията да ви предоставим най-добрите възможни научни съвети. Говорим за новаторство при оценка на риска, тъй като хранително-вкусовата промишленост постоянно се развива и са нужни нови методики, с които да оценим тази наноматериали и така нататък, за да Става дума и за сътрудничество. Говорих за това. Нужно е сътрудничеството като ДНК в нашият организъм. Последните две ценности – независимост имаме правно задължение да предоставяме независими научни съвети на политиците с е, безпристрастни съвети, които ви дават възможност да вземете правилните решения, когато говорим за хранителна безопасност, околна среда и устойчивост. Всичко това правим по един много открит начин. Откритостта има два елемента. От една страна прозрачност, от друга страна ангажираност. И в този смисъл искам да благодаря на Европейския парламент, на съвета, на комисията, че с новия регламент за прозрачността, който бе прият преди няколко месеца, ние ще имаме нови задачи, но и нови ресурси. И ще се обърна също и с молба в рамките на преговорите за МФР, средствата на ЕФСА наистина да се превърнат в факт. Имаме нужда от нови ресурси, защото имаме нови задачи и така ще направим скок към по-прозрачен, по-приобщаващ начин за извършване на оценката на риска. И накрая, за кого работим? Имаме четирима клиенти, ако мога така да се изразя. Голямата част от нашата работа идва от Европейската комисия. Европейският парламент също може да ни залага задачи. Ние работим сега по такива мандати, които са дошли от Европейския парламент. Един е за здравето на пчелите. Занимаваме се с различните стресори, които всъщност пречат на пчелите и влияят техните колонии, както и а, зайците, които се отглеждат в рамките на животновътството. Тоест, нужни са научни познания, за да подобрим живота на животните в Европа. Получаваме въпроси от държавите членки. Това не се случва, между другото, много често. И накрая, ако никой не ни е задал такова задание, но ние решим, че нещо е важно, даваме си сами задания. Тоест, искаме да сме подготвени за бъдещи въпроси, които идват към нас. Така че получаваме мандати от тези четирима клиенти и след това започва научната ни работа. Правим оценка, интегриране, отново оценка, научни съвети, които след това се съобщават и се изпращат на съответните лица в Европейския съюз, които управляват риска. Кой извършва тази дейност в ЕКФСА? Ние сме 500 човека, които сме на пълен работен ден. Имаме 10 научни панела или съвета, всеки от по 20 на експерта от е, цяла Европа растениовътство, хранене, опаковане на храни, добавки към храните, биологични опасности, фуражи, ГМО, фитосанитарна защита и така нататък. Зна... Виждате, че всичко е свързано и с растенията, и с животните, с храненето на хората, цялата система. Занимаваме се и с нови рискове, отново едно задължение, което ни е вменено с закон, да мислим напред и да видим какви биха били новите рискове, които могат да се дължат на климатичните изменения, на миграцията, на новаторски подходи в хранително-вкусовата промишленост, какви са новите рискове, които могат да възникнат и как можем да ги преодолеем или да бъдем подготвени за тях. Тоест, това да бъдем готови е един от основните елементи на нашите задачи. Във всички наши научни съвети и научния комитет се занимаваме с това. Така че мисля, че ако погледнете тези пет агенции, ние всички работим за идеята едно здраве, една планета и ви благодаря за това. You were so you seem to be very ready to move to the other presentation, so... Мисля, че сме готови да преминем към следващите презентации. Последната, преди да дам възможност на депутатите да зададат въпроси ще бъде от изпълнителния директор на Европейската агенция за околна среда. Благодаря, господин председател. Ние сме вече на 25 години. Основната ни задача е да предоставяме знания на европейските политици в усилията им да подобряват околната среда, в Европа и да дадем възможност на Европа да посрещне предизвикателствата. Какво постигнахме през последните 25 години? предоставяме навременна, надежна, целенасочена информация за политиците европейските граждани, за да можете вие и останалите да вземете обосновани решения за околната среда и климата. Ние работим с вас с други е, парламентарни комисии, работим с 10 е, служби на Европейската комисия, най-вече с Генерална дирекция околна среда и климат. Работим също така и с държавите членки. Ние работим по политики, свързани с качество на водата, качество на почвите, климат, здраве, околна среда и си сътрудничим с някои от колегите представени тук. Ние е, работим и по глобални проблеми, свързани с климата и е, целите за устойчиво развитие. Искам да подчертая, че ние имаме една много здрава мрежа с държавите членки. Е, в мрежата влиза 28 държави, плюс още 11 и ние поддържаме мрежи от 3000 експерти, които обединяват най-високите научни експ... резултати и експертни знания. През последните години ние разбрахме, че проблемите и решенията трябва да бъдат разбирани на системно ниво. Когато говорим за предизвикателствата, е очевидно, че е, има климатична криза, но биологичното разнообразие е тясно свързано с климата, както и обратното. И също така анализираме неустойчивото използване на ресурсите и, и тяхното въздействие. Ние се намираме в една спешна ситуация, вече сме свидетели на необратимост и нещата са взаимно свързани. По време на предишната дискусия вие говорихте за продължаване на нещата по-старому. По Ние в ние като агенция по околна среда смятаме, че нещата не могат да останат по-старому. Ние организираме знанията а, така, че да обслужват а, взимането на решения в областта на енергетика, мобилност и храни. А, ако превърнем това в политически приоритети, Зеленият пакт в политическите насоки, на новоизбраната председателка на Европейската комисия са свързани с съществуващата политика и с по-високите политически амбиции. Ние работим по всички тях. Дневният ред прилича на нашата годишна работна програма. Ние работим по климата, предоставяме данни за възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност. Това е задължително за континент неутрален по отношение на климата. Работим по въпросите на биологичното разнообразие с оглед на предстоящата конференция. Що се отнася до нетоксичните емисии, ние сме натрупали много знания. Биоекономиката е много важна тема, защото ние залагаме на биомасата и ползата от нея. Работим, разбира се, и по кръговата економика, също така устойчивите финанси представената таксономия и обсерваторията за твърденията за устойчивост на финансовия сектор са обект на наш анализ, така че мога да кажа, че ние работим по всички тези въпроси, които са насочени към бъдещето. Всички вие Познавате докладите на Междуправителствената комисия за климатичните изменения. На всеки 5 години Европа обединява най-добрите си експертни знания, но на 5 години ние излизаме с доклад за състоянието на нещата и перспективите. На тази основа ние даваме оценка на съществуващото състояние. Що се отнася до целите поставени за 2020 година, ние изоставяме, но ние осигуряваме тези знания, които могат да помогнат за спазване на целите до 2030 година. В момента ние подготвяме документ, който ще бъде представен през декември в съвета. Председателят по, по ангажимент да присъства. Там да, ще присъства председателя на Европейската комисия и представител на председателството. В този доклад ние представяме обосновката на Зеления пакт за Европа. И също така анализираме динамиката на прехода, който ще трябва да бъде извършен. Посланията са много ясни. Е, повишаването на ефективността с темповете, с които се развива, няма да ни помогне да постигнем целите за 2020 година. Затова ние трябва да положим допълнителни усилия да повишим е, резултатите е, и всъщност това, е, това са усилията, които полагаме. Ние е, каним докладчици по различни досиета, свързани с околната среда, да ни посетят. Ние разполагаме с масиви, получени по силата на мрежата и трябва да кажа, че ние че, аз работя в, че ние работим в тясно взаимодействие с много от колегите тук. Много се радвам, че колегата от Агенцията за безопасност на храните спомена а, за взаимодействието между агенциите. А, за съжаление, ние сме една а, агенция, която страда от съкръщение на ресурс на средствата, което е странно с оглед на политическите приоритети и за това призвавам парламента да изиграе своята роля, така че ние да получим онези средства, които са необходими, за да изпълним политическите обещания, дадени на европейските граждани. Благодаря. Разбирам това, което казахте за необичайната ситуация. Сега ще дам думата за лицето за контакт с агенциите от Енви. Най-напред колегата Хойсик от Нови Европа. Благодаря. Агенцията за, за околна среда играе много. Агенцията за химикали играе много важна роля и за опазване на околната среда. Това, което не чух в е, е, презентацията е разрешителното за опасни химикали. Това не е само екологичен въпрос, но е и фактор за новаторство. По този начин съставяме механизъм, който мотивира хората. Става възможност фирмите да инвестират в нови продукти, тъй като са сигурни, че ще имат пазар. Също така, през следващите години е много важно да видим е, как можем да обединим различните постижения и нормативни документи заедно. В момента има, има различни е, нормативни актове, е, но те като че не са свързани, така че предстои много работа, да не говорим за Зеления пакт. Много е важно агенцията за химикали да е добре обезпечена с ресурси, за да може да си свърши работата. В противен случай, ако нямаме такава агенция, няма да имаме конкурентно способен пазар. Госпожа Бонафе а, не е тук, затова ще дам на е, госпожа Гуталанд. Благодаря. Искам да е, поднеса извиненията на лицето за контакт е, госпожа Бонафе за това, че не е тук. Това е по непредвидени обстоятелства. Благодаря ви за тази презентация, която показва колко важна роля играе Агенцията за храните за безопасността на храните. След преразглеждането на общия закон за храните, ЕФСА ще претърпи сериозни промени през следващите години. Сред различните нови задачи искам да се спра на прозрачността и поверителността. В момента правилата са различни в зависимост от съответната област. По новите правила всяка заявка за разрешително ще се публикува без забавене, след като заявката бъде обявена за допустима. Освен това, Агенцията за безопасност на храните ще трябва да създаде база данни за проучванията, които са направени във връзка с заявка. И също така бих искала да ви попитам какви мерки предприема ЕФСА, за да промени организацията, за да може да осъществи новите задачи. Смятате ли, че предложеният бюджет е достатъчен, за да се изпълнят новите отговорности на ЕФСА. И освен това искам да ви попитам какво мислите за това, че Европа не успя да съкрати използването на торове от средата на 90-те години и имате ли информация за тенденциите и рисковете свързани с използването на пестициди? Това е много важен аспект на безопасността на храните. Какво мислите за хармонизираните показатели? Годни ли са те за целите, за които са замислени? Юта Паулос от името на Зелените, която е лице за връзка с Агенцията за околна среда. Благодаря за презентацията. Агенцията за околна среда излиза с доклад на всеки 5 години, ако не съм ако не греша. Там е, се прави преглед на и равносметка на всички дейности. Ние получаваме този доклад само един път и се питам дали можем да получим някакъв междинен доклад или предварителен вариант, просто за да можем да следим по-добре процеса. Благодаря. Сега ще дам думата на другите колеги. Най-напред госпожа Новак от името на НП. Най-напред искам да кажа, че съм много доволна от това, че успях да се запозная с вашата работа и да науча повече за агенциите, които помагат на Европейския съюз да подготви своето законодателство. Аз съм нов член на тази комисия и за това много често се питам на кого да разчитам, към кого да се обърна, когато работим по различни въпроси. Знам, че в парламента има и много активни лобисти, застъпващи различни интереси. Знам, че вашата работа е безопасна и на високо професионално ниво. Каква е базата на законодателството? То от експерти ли се подготвя или от служители? В администрацията за това. Много се радвам, че вашите агенции са натрупали много експертен потенциал. Вярно е също така, че парламентът трябва да взима политически решения, които след това да бъдат приведени в съответствие с наличните експертни знания. Но разбира се, законодателството често зависи от политическите настроения. При всички случаи много се радвам, че успях да се запозная с работата на вашите агенции и сега, когато съставям становища, ще знам към кого да се обърна за експертни знания. Надявам се, че във вашата работа и вие ще се съобразяват, ще взимате предвид работата на парламента. Господин председател, аз исках да се изкажа по време на следващия кръг. Аня Хазакамп от името на Обединената левица. имам въпрос за ЕФСА и за един въпрос за Агенцията за химикали. Вчера бяхме заедно на интересна проява за веществата, смущаващи ендокринната система. Проблем, който е, стои особено остро за нашето поколение. Напредъкът е твърде бавен. Как можем да ускорим процеса за идентифициране и премахване на тези вещества от всички продукти? Разумно ли би било да въведем групов подход при оценката на химикалите с едни и същи свойства, за да няма а, заместители? Както, за съжаление, се случва и какви други решения трябва да търсим. Колегата ви от Агенцията по околна среда настоява за повече средства. Искане, което аз напълно а, подкрепям, но Агенцията по химикали също ли има нужда от повече капацитет, за да може да повиши а, капацитета си? Въпросът ми е към ЕФСА. Много се притеснявам от непрекъснатото удължаване на срока за разрешително за много пестициди. Понякога това се случва по пет пъти последователно, защото оценките не са приключили. Сред тях, сред тези пестициди има такива, които са карциногенни, мутагенни и смущават ендокринната система. Понякога вината е в забавяне от държавите членки, но често има забавяне и във вашата оценка. На какво се дължи това и как да се отстрани проблемът? Бихте ли казали защо не публикувахте мнението си за макросепт? Оценката ви приключи през 2007 година и Комисията за оценка на риска постигна стигна до заключение, че веществото е опасно. То, този тор, то, този пестицид трябва да бъде забранен, а не да се удължава срока за а, неговото разрешително. Господин Фьоки. Благодаря, господин председател. Благодаря на представителите на агенцията. Публичната консултация е мощен демократичен инструмент. Това е и мощно средство за събиране на социална, економическа и научна информация – Единствената ми критика към този инструмент е, че неправителствените, неправителствените организации и лобистите имат достъп до този инструмент много лесно. Други заинтересовани лица трудно е, имат трудно намират начин да представят своите виждания. Проблемът е комуникационен и за това аз смятам, че трябва да се насърчават публичните консултации. Сега зелените. Ние подкрепяме исканията за повече средства Разработили ли сте стратегия за пластмасите от а, ваша гледна точка? Аз а, проведах среща с, с агенцията преди 5 години. В парламента имахме стратегия за пластмасите, но в агенцията нямаше такава. Аз мисля, че това е една от областите, по които трябва да се работи, заедно с отпадъците и биологичното разнообразие. И имаме огромна нужда от такава стратегия. Тя би била и много убедителен аргумент в искането ви за повече средства. Точно щях да кажа, че това бе последния въпрос, но ето, че има още една заявка за изказване. Добре. Да чуем Юта Паулус първо и след това още едно изказване. Първият ми въпрос е към ЕФСА. Вие всъщност Говорихте за обучение във връзка с конфликта на интереси и при класифицирането много често се случва именно да се сблъскаме с такива конфликти и специално при Ефса, естествено трябва да става дума, трябва да се работи и с промишлеността, и с частния бизнес, но и с СТО, СТО. Е, малко се тревожа покрай е, тези контакти с бизнеса. Е, чухме от Агенцията за околна среда, че става дума за криза по отношение на разнообразието. Как каква роля играе този проблем във връзка с деградацията на почвите и, и естествено всичко, което вие вършите по отношение на микроорганизмите и начина по който се е, работи в селското стопанство и е, така, необходимостта да опазим природните ресурси. Каква е ролята на е, тази загуба на разнообразие във вашата работа? Освен това, би било в крайна сметка да се взимат такси за, от тези предприятия, при които става дума за едни по-солидни досиета с редица консултации и разрешителни, а да не се взима от пари от бюджета на Европейския съюз. Благодаря ви господин председател. Говорим за безопасност на храните и естествено за това, че често се сблъскваме с проблеми на пазара Оказва се, че е, в е, Харватия ние имаме качествени хранителни продукти, но да кажем, нашето месо не може да се е, реализира на други пазари. И става дума за една гореща тема, за една актуална тема. Да кажем, какво става с продукта на тела, и, е, например, разликата в е, е, състава, в съдържанието на продукта и отделните съставки, които знаем вече, че в някои страни са с по-високо качество, в други с по-низко качество или просто различни. Какво може да се направи по отношение на запазването на състава на един продукт и стандарта? човешкото тяло не е фрагментирано във връзка с определени субстанции или агенции. Как всъщност се действа по отношение на а, а, анализите вещество по вещество или е, а, здравето си е здраве и човешкият организъм е едно цяло. А, така че е, е, от техническа или от политическа е, гледна точка естествено е хубаво да се спрете на тази много важна тема, за да знаем какво е истинското въздействие на химикалите. И така, ще ви помоля след е, тези по-общи бележки да отговорите съвсем конкретно на конкретно зададените въпроси. Може би да започнем с е, Агенцията за химикалите. Да, благодаря, господин председател. Е, не, с Агенцията за околна среда започваме, да. Говорих за 40 е, доклада приблизително е, годишно, но естествено става дума за различни теми. Е, става дума за обединяване на познанията и на информацията в тези доклади и това става в рамките на IPCC, на Междуправителствения комитет за климатичните промени. Ние естествено докладваме и за биологично разнообразие, и за климатични промени и така нататък в отделните доклади. Що се отнася до базата данни, е, естествено е, ние имаме отделни раздели е, за климата, за биологичното разнообразие в Европа и така нататък. А как всъщност стигаме до и предлагаме тази информация на гражданите. В, това става чрез нашите е, е, сайтове, е, всеки гражданин, където и да било в Европа, всъщност ако отвори сайта на нашата информационна база данни, може да кликне и веднага да получи съответната карта и да се информира как стоят нещата по отношение на състоянието на околната среда в планетата. Там вече нещата са малко по-сложни и те са предмет на мониторинг в определени държави. Но при всички положения ние се опитваме да представим тази по-обща картина на всеки 5 години в обзорния доклад. Да, кризата във връзка с а, а, разнообразието и селското стопанство. В доклада ни за биологичното разнообразие ние обръщаме внимание, че селското стопанство в момента а, и а, фрагментацията на земеползването, както и, и а, замърсяването, транспорта, транспорта. Това са основните причини всъщност за е, неблагоприятното развитие е, в последно време. 2010 е, година вече предложихме определени мерки, не се случи нищо. 2020 естествено отново ще ги предложим и ще ги допълним. Но въпрос е, е какво трябва да се направи, за да постигнем целите си за 2300 и да не загубваме е, биологично е, разнообразие, за да опазим нашите екосистеми. Във всеки случай темата присъства в не един и два доклада, изготвени от нашата агенция. И още е, един въпрос, който е, беше конкретен във връзка с стратегията за е, пластмасите. Ние не сме комисията, ние сме независима агенция към комисията, но работим заедно с комисията по различни е, начини е, по темата е, пластмаси. Ние подкрепяме е, комисията и в рамките на седмата програма за действие за околна среда сме работили съвместно с комисията, както и по отношение на отпадъците е, и рециклирането на отпадъците. Китай вече, а както и други страни, не приемат нашите отпадъци, така че обезбреждането, рециклирането на, е, по екологосъобразен е, начин на пластмасите е, е голям проблем. Става дума за един много сложен материал, който не може да се обезврежда и рециклира по нормалния начин. Тъй, че това е една непрекъсната задача в рамките на нашата дейност, както и на нашата политика. И така, благодаря, казва господин Оро. Сега ще се опитам да отговоря колкото е възможно по-добре на зададените въпроси. В новата, новия регламент за прозрачност се променят нещата, както по отношение на прозрачността, така и по отношение на качеството на данните и качеството на дейността на докладването на ЕФСА. През март 2021 година, когато влезе в сила новото законодателство, ние ще докладваме естествено е, първо ще променим нещата. Естествено ще променяме, е, ще правим проверки, след като получим определено искане е, или молба и в конкретно определени от законодателите случаи ще искаме и оценка на въздействието допълнително как точно се използват определени материали, определени продукти. Естествено всичко това е, е свързано и с изискването за много повече доказателства. Това е голяма стъпка е, всъщност никой не разполага с е, повече познания на тази планета. И ЕПСА отдавна всъщност се застъпва именно за едно такова развитие и сме доволни, че това вече е уредено в законодателството. Изследванията, както в промишлеността, така и е, е, в научните е, самостоятелни звена се нотифицират от нас преди да се стигне до изпълнение, до прилагане на препоръките. Имаме управителен орган 14 за членовете, индивидуални членове, но от по силата на новото, новия регламент за дейността на нашата агенция ние ще работим с по-голям състав в управителния орган, където ще бъдат представени и комисията, и Европейския парламент, държавите членки и така нататък. Е, управление на риска, оценка на риска, е, всичко това естествено е, ще се отрази на хранителната верига. Това, което виждаме в съобщенията за риск, някои съобщения биха могли да объркат много и да паникьосат потребителите във връзка с, да кажем, определени остатъчни вещества, макар че не става дума за истинска опасност. И така, новите задачи. Е, ако бюджетът е, се приеме така, както е предвиден в момента, ще ни стигнат парите за да изпълняваме е, нашите редовни задачи, обичайните си задачи във връзка с пестицидите, но ние имаме и нови е, задачи във връзка с управлението, с изследването, с нотифицирането, е, е, с прозрачността. Когато е, като имате предвид, че работим с около 60 души, е, това е нашия състав. Сравнете с агенцията на САЩ, която има 1500 служители, да кажем по отношение на Канада, можем да кажем, че те имат 450 е, служители. Канада е голяма по територия, но всъщност по отношение на е, населението не е чак толкова голяма. Така че ние работим с много скромни средства. Е, е, и като имате предвид колко е, съществен и колко обемиста е работата, свързана с пестицидите, е, се надявам, че ще имате предвид това, което се обсъжда бюджета. Независимост на информацията, господин Новак говори за това. Хората се питат, можем ли да се доверим на тези агенции на Европейския съюз Законодателите всъщност са решили да създадат е, агенциите на ЕСЕ, само за да служат е, именно на е, гражданите, но и на самите законодателни органи. Така че не винаги сме успешни не, по отношение на прозрачност, на проактивност и така нататък, но трябва да имате предвид, че е, работата с гражданското общество в крайна сметка е, ще ни помогне е, да спечелим доверието на гражданите и в това отношение законодателството относно прозрачността е много важно. Ние все още работим във връзка с концепцията, за която вие говорихте. Е, малко по-късно е, ще ви представим точна информация. Проекто докладите за оценка е, на безопасността на храните на държавите членки не винаги са с нужното качество. Понякога се налага да поработим заедно с държавите членки по промяна на текста, след това ги връщаме, получаваме ги в подобрен вариант. При всички положения работим в тясно сътрудничество с държавите членки и с комисията, за да подобрим цялостно процеса. Но имайте предвид, че по отношение на пестицидите, действително имаме ограничени ресурси и не бихме могли без нови ресурси да бъдем е, по-ефективни. И така, конфликт на интереси. ЕФСА действително работи по въпросите, свързани с конфликт на интереси и подхода на ЕФС бе оценен по достоинство от Европейската сметна палата след направения одит. Ние не сме публична организация, не сме е, изследователска, е, е, научно-изследователска организация, но също време, когато работим с е, други организации от сферата на бизнеса, търсим именно научни звена. Е, а, химикалите и е, как те се отразяват на а, е, е, организмите, на микроорганизмите в почвата. Естествено, това е много важна част от нашата а, работа. Търсим въздействието, търсим а, начина по който химикалите влияят на определени е, целеви организми, които разглеждаме съвсем целево. Системни са изследванията върху е, ефекта на е, на пестицидите върху околната среда. Естествено, ние мислим не само за а, прякото въздействие върху здравето на човека. 80 000 са пробите, които а, всъщност а, са свързани с остатъци от пестициди в почва, в храни, тълни продукти и така нататък, на които се изследват. Качеството на храната в Харватия в рамките на нашия мандат ние нямаме право да говорим за качество на храните след като храната вече е пусната на пазара, на основата на стандартите и изискванията по отношение на безопасност, естествено те получават определени етикети. Дали става дума за е, биологични е, продукти, за екологосъобразни зелени точки и така нататък. Е, етикетирането е различно и категориите са различни. Но преминавам към следващата тема. Е, експозицията на различни химикали. Да, ние сме наясно за това, но колегите от е, ЕКА отговарят е, за химикалите. Във всеки случай, върху имунната система, върху щитовидната жлеза, върху нервната система могат да въздействат пестицидите и е, замърсителите изобщо в е, е, хранителните продукти за консумация от човека. Естествено, химикалите, които се съдържат, биха могли да се отразят на тези системи, които споменах ние сме наясно с това работим заедно с колегите от химикалите, работим естествено и с колегите от САЩ, от Американската агенция съвместно. Те също работят много по темата. Може да се върши много повече от това, което правим до сега при всички положения. Но отново стигаме до парите. Ако имаме повече финансови средства, естествено ще можем да предприемем много повече на научна основа. And... Благодаря. Поемам от тук. Also get into uh, a few additions regarding някои допълнения за смесите от различни вещества. Ще започна с първия въпрос от депутатката и след това ще премина към по-техничните, техническите, извинете, и ще приключа с финансиране и ресурси. Да, наистина, като агенция, всички мои колеги тук също, та всички агенции са публични агенции. Следователно сме назначени за да ви служим. По-специално обсъждаме законодателните предложения. Става дума за добавяне на задачи, които включват агенциите, и ранното включване не при разработване на политиките, а какво означава това, що се отнася до ресурси, своевременност, приложимост. Много ще се радваме да се присъединим на един такъв етап. Що се отнася до съдържанието? Първо, обществените консултации. Наистина това е голямо предизвикателство, особено що се отнася до събирането на думи, извинете, на идеи и изказвания на граждани, за да направим една по-ефикасна система. Омбудсманът излезе с един дневен ред от 10 точки за агенциите за най-доброто изпълнение в тази посока. Ние ще извлечем полки, като прилагаме препоръките на омбудсмана за да можем да увеличим достъпа до обществените консултации и приноса на информация от цяла Европа. Що се отнася до заместването? Аз се опитах наистина само 5 минути да говоря. Говорих 8, но можех и 3 часа да говоря. това е един от основните елементи при новаторството и безопасността. Нужна е предвидимост, нужни са и познания. И ако имаме тези два елемента, то тогава заместването може ясно да е, върви напред. Но напълно съм съгласен, че заместването е много важен елемент в рамките на химическото законодателство за насърчаване на новаторство и на безопасност. Ускоряване на е, разглеждането на онези, които вредят на едокринната система и забраната съвета и вие трябва да решите това. След това да установим кои са те по-бързо, смущаващите елементи. Има три елемента, които ще помогнат на ЕКА. Едното е да се създаде последователност и връзки между законодателството. Нямам предвид в законодателството на ЕКА или на ЕФСА, защото ние имаме тясно сътрудничество с тази агенция, но мисля, че нашата работа ще бъде ускорена, ако има по-добри връзки и последователност между нас и другите законодателни актове. Т.е., идентифицира се едно вещество като смутител или смущаващо ендокринната система на едно място, това да се прилага навсякъде. След това, групиране. Така пренареждаме агенцията. Групирането ще бъде нещо ежедневно. Няма да разглеждаме конкретно едно вещество, а групи вещества има пряка връзка между това как е структуриран един химикал, т.е. химикалите в група и въздействието, което имат тези вещества, както и съответното нарочно използване. Инвестираме в тази посока. Има голям потенциал при ускоряване на идентифицирането на веществата, смущаващи ендокринната система. След това тестване. Ако погледнете информацията, с която разполагаме и веществата, химикалите, за които имаме нужда от информация, е ясно, че имаме нужда от още възможности за тестване, идентифициране на тези смущаващи и можем да тестваме само там, където това е възможно. Оскори се този процес, що се отнася до проверката на спазването различните части на законодателството РИЧ, за да може да установим максимален брой вещества, като ендокринни нарушители или пък да кажем, че не са ендокринни нарушители или смутители, защото тогава знаем, че това е вещество, което няма такова въздействие. И така. Това, което каза Бернард също, ще допълня. Има два генерични или общи типа. Тези, които не са нарочно а, направени, т.е. с умисъл, и другите, които съответно са направени чрез а, съзнателен подбор. Вие имате предвид несъзнателното излагане. Законодателството за химикалите има много ясна рамка, за да може съзнателните смесици, както ги наричаме смес, да бъдат контролирани. Още много работа трябва да се свърши, защото е нужно ефикасна работа между етикетирането, законодателството за безопасност. Все още няма такава връзка, но има система и ние работим по това. Що се отнася до несъзнателните, неумишлените смеси, основното е да знаем какви са те кои са тези смеси, за които, на които сме изложени и за които не знаем. В тази посока може да ни помогне по-систематичното събиране на съществуващи данни, но и насочването на нови данни или мониторинг, като биомониторинг на хората или в околната среда или сред дивите животни. Това ще бъде от огромен принос. Но... Да, да, няма проблем, няма проблем. Но работата по групиране също ще ни помогне. Подобно на колегите в ЕФСА, направили... сме работили по излагане на такива неумишлени коктейли, както ги наричаме, или смеси. Можем, разбира се, да го изпълним това. Има правни задължения, които ни дават възможност да работим в тази посока. Но отново имаме нужда от информация, както каза Бернард преди секунда. И накрая такси и ресурси. Таксите не са нещо, което ние определяме. Дали трябва да се финансираме само от такси или не, отново това е решение на политическо ниво. Т.е. как вие искате да прилагате принципа за мърсиятеля е плаща или да се прехвърли тежеста върху промишлеността. Това е ваш избор. А, имаме проблеми с таксите, тъй като те са непредвидими. Но това е технически въпрос, чисто бюджетен, който бих обяснил, но може би не сега. Но имаме проблеми с това. По никакъв начин не смятаме, че ние сме в джоба на индустрията, тъй като в крайна сметка тези такси се плащат от потребителите. Дали се плащат такси или не, не е решение, което ние взимаме. Що се отнася до бюджета – какво искате да направим и мога да ви кажа какво ще направим или какво можем да направим. Ако презумцията е, че вие искате напълно да изпълнявате всичко записано в РИЧ, да има проверки за спазването до 27 година, засилване на работата, подаването на разрешения, забързване работата по ограниченията, забързване работата по бионауката, по работата ни по групиране – това са политическите послания, то тогава има нужда от стабилни ресурси. Могат да забързам работата, ако имаме стабилни ресурси, които са и предвидими. Fish 32 е много известен. Това бяха показателните стойности за различните агенции, обаче този фиш или тази, този формуляр не ни дава достатъчна сигурност. Бяха дадени такива предложения преди новите политически приоритети, но в крайна сметка Европейската комисия решава за агенциите, те излизат с предложение и това не ни дава стабилна рамка, за да изпълним приоритетите, записани в проверката за пригодност, прегледа на РИЧ, нито пък можем да допринасяме активно към каквито и да е проверки от пригодността на законодателството за химикалите. Така че трябва да вършим, за да вършим това, което трябва да вършим, са ни нужни стабилни ресурси, за да продължим това, което правим. Инфлацията, разбира се, трябва да се вземе предвид и ако искате да правим повече неща, да ни вмените повече задачи, имаме нужда от допълнителни ресурси. Благодаря. Thank you. И аз ви благодаря. Ще имаме възможност по време на коктейла, не вашите химични коктейли, но другия коктейл, да си поговорим. Продължаваме с втората част на този дебат с Европейската агенция за лекарствата и Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията. Започваме с Европейската агенция за лекарствата ЕМА. Нека да се ориентирам в слайдовете. Благодаря председателю, благодаря на депутатите за това, че ни дават тази възможност да ви кажем какво мислим и да представим своите агенции. Една от петте агенции днес е Европейската агенция за лекарствата ЕМА в рамките на вашата парламентарна комисия. Нека да обясна с какво се занимаваме ние, как работим. Извинявам се за онези, които са запознати с тази тематика. Но мисля, че ще бъде полезно да се дадат да се даде обща информация. И така, какво правим? Даваме оценка на всички нови лекарства за разрешение в Европейската економическа зона. 500 милиона души могат с една оценка да получат разрешение, което да е валидно в цяла Европа едни и същи стандарти в едно и също време прилагаме за всички европейски граждани. Какво е в приложното поле? Става дума за нови лекарства или нови терапии, свързани с ХИВ, невродегенеративни заболявания, рак и продукти с, за, на ниво клетка новите терапии, които излизат на преден план. Държим да има новаторство, даваме научни съвети. Така ще имаме ясни доказателства, които да са солидни, за да можем да разрешаваме спокойно нови лекарствени средства и да може да минават без, клини... без рискове клинични изпитвания пациентите. Друг стълб тук е безопасността. Наблюдаваме над половин милион лекарствени средства, които са на пазара в Европа. Ще се върна на това по-късно. Какво не правим? Не даваме разрешение за клинични изпитвания. Това все още си остава на ниво държави членки и не вземаме решения, свързани с цените или е, на лекарствени средства или връщане на средствата на гражданите. Как работим? Ние сме сравнително малка агенция под 800 човека. Ако ни сравните с американската, там има доста повече. Над 2000 са в Япония, една пета от пазара, европейския пазар и пациенти. Много държави членки имат повече от 1000 служители в техните съответни агенции. Как работим? Това е изключително важно, което ще обясня. Та, имаме мрежа от над 55 национални органи и ветеринари и лекари, които дават 4000 експерти, които са предварително квалифицирани, за да правят преглед на конфликт на интересите и експертни познания. Нито една държава членка не може да си позволи да има 4000 експерти, които да постоянно да бъдат в една константна конфигурация. Действаме посредством 7 научни комитета. Подкрепени сме от експертни работни групи и научни съвещателни групи. Uh, I, I също така е важно да се съсредоточим малко повече върху това какво правим. Миналата година получихме 2 милиона сигнала за странични ефекти, странично въздействие на лекарства. Анализиралихме е, кои са сигнали са истински, кои не. Всяка година е оттегляме от пазара – някой или променяме разрешението, или уточняваме използването на някои лекарства посредством този мониторинг. Или пък казваме, че сигнала всъщност не е бил свързан с използването на конкретното лекарствено средство. Много важна е тази дейност. Тя е кръглен камък, но не е достатъчна. Трябва да правим много повече. Сега има ново поколение лекарствени средства, които са свързани с генна терапия и клетъчна терапия. Докладът е, няма да е достатъчен. В този мониторинг трябва да бъде ясно извършван и да има наблюдение през целия цикъл на живота, т.е. парадигмата е съвсем друга. Трябва да се движим максимално бързо и имайки предвид развитието на технологиите, като изкуствения интелект, постоянен мониторинг в реалния живот, реални клинични изпитвания, които да ни дават информация, за да може да реагираме бързо, да променим регулаторното си решение. И след това пациентите, лекарите трябва да са част от процесите на нашата агенция все повече. Винаги е било така, но трябва да станат още по-важни. Освен това се опитваме да се подготвим и за бъдещето. Както може да си представите, амбицията ни е а, изключително а, висока Имаме четири законодателни акта, които прилагаме. Регламента за клиничните изпитания е много важен. Тоест, то ни дава възможност да имаме изпитвания в различни държави с един и същ стандарт, актуализиран подход с гаранции за пациентите и ефикасност. Новиято законодателство за защита на данните, за личните данни, което е огромно усилие за нас да се справим с това. Ще има проблеми и с вторичното ползване на данни, което в момента се обсъжда, за да не се намери решение. Новия регламент за медицинските уреди ще говорим все по-малко за лекарства, ще говорим за процеси и процедури повече. Границата между лекарствата и уредите трудно ще може в бъдеще да се положи. Мога да ви дам пример. Тъкани, тъканно инженерство, доставка на клетки в системата, нанотехнологии и много други технологии а, приложения, които се внедряват в тялото. Много големи предизвикателства са това. Тоест, влизането на технологии ще доведе и до а, сближаване на някои законодателни актове и ние трябва да сме готови за това. Има и предизвикателство, разбира се, по това да намираме експерти в тази област. Трябва да се подготвят и други организации за това. Едната е цифровия, цифровото, цифровата промяна, която изоставя. 2016 изоставахме. Сега вече дори сме древни в подхода си към процесите. Това се дължи обаче на преместването ни. Бяхме се съсредочили повече върху недвижимите имоти и преместването на агенцията, а не на... върху дейността си. Трябва да продължим своята дейност, която се прекрати при преместването. Загубихме 200 човека. Част от тях могат да бъдат заменени, но не всички. Legal mandate. We know that this model has served... Знаем, че настоящият модел ни е вършил много добра работа, само че осъзнаваме, че онова, което одобряваме е недостъпно за много пациенти заради цената. Така че има несъответствие между достъпа и одобрението. Ето защо ние работим с органи за оценка на технологиите, така че ресурсите да бъдат разпределени максимално ефективно и научно-развойната дейност да стане колкото може по-ефективна. Готвим се за новото поколение терапии Работим с държавите членки, за да преодолеем недостатъците и в Стара, и в Нова Европа. Проблем с мощенията в веригата на доставките. В 85 5% от лекарствата в Европа съдържат някакъв елемент, който идва от извън Европа. Тоест процесът за проследяване става все по-труден и разбира се, искаме да дадем а, м, своят принос а, в а, противодействието на антимикробната резистентност, а също така и да се борим с а, неохотата за вакциниране. Ще спра до тук а, и а, ще се радвам да отговоря на вашите въпроси. Следващата презентация е на Агенцията за профилактика и контрол върху заболяванията. Когато беше създадена агенцията, това беше защото стана ясно, че Европа има нужда от орган, който да събира информация за заболявания, да извършва анализ на рисковете. След това беше прият регламент и през 2005 година Центърът, агенцията започна работа. При нас работят 280 души. След съкръщението на 20 места и освен Люксембург са представени всички държави и членки, т.е. ние сме интегрирали цялото разнообразие на Европа. 62% от служителите са е, жени, 38% са мъже. Това е новата сграда, в която се нанесахме през е, април. Е, основополагащия регламент определя нашата мисия и роля по средния начин е, да идентифицира, оценява и предоставя е, информация за съществуващи и нови заплахи за човешкото здраве от заразни заболявания. Тук виждате на основните ни задачи, но също така и групите болести, с които работим. И миналата година новият списък с болести, които са предмет на наблюдение, беше публикуван и сега те са 57. Приоритетите ни са, ни са антимикробната резистентност, вакцини. Искаме да повишим доверието в е, ваксините. Има много сериозни проблеми, особено в, е, по отношение е, Особено рубеолата. Иск, как работим? Работим в сътрудничество между държавите членки чрез мрежите, организирани по функция и заболявания. Предоставяме епидемиологична информация. Всеки всеки има достъп до тях. Ние предоставяме научна информация и за Европейския съюз. Сега, ако посетите центъра и кризисния център, ще видите тази картина. Всеки ден в 11.30 колегите се събират за да обсъдят резултатите от е, ежедневната от ежедневното наблюдение и оценка на заплахите. Разбира се, ние гледаме, нашият поглед е насочен към целия свят, тъй като нищо не е твърде далеч от нас. Ние събираме и проверяваме данните, анализираме информацията. На тази кръгла маса се взимат всеки ден решения за това дали трябва да следим определени тенденции, дали да не обърнем внимание на нещо или пък има нужда от определена оценка на риска. Какви рискове има за европейските граждани, които посещават определени райони или пък които идват от определени райони и каква е опасността от, раз, от разпространение на инфекцията? Освен оценката на рисковете, ние представяме варианти за ответни мерки. Оценката на риска е най-високо оценяваният ни продукт. Някои държави членки дори престанаха да извършват оценка на рисковете, тъй като разчитат на нашата дейност. Е, мерките за реагиране са свързани с координация и подпомагане при заболявания. В Европа става дума за заболявания през границата, но също така подпомагаме и национални и международни мерки за противодействие на място. В момента наш екип е в Демократична република Конго където подпомага а, работата а, срещу ебола. Разбира се, имаме партньори, имаме партньори на ниво Европейски съюз, Европейската комисия, държавите членки, агенциите, Европейския парламент и съвета. И също така ние работим, други наши партньори с Световната здравна организация, с която си сътрудничи много добре, по-конкретно с регионалното представителство. Работим с страните в процес на разширение страните в съседството и страните, с които се водят преговори за разширяване и от всяка страна има представители от ветеринарната област и общественото здравеопазване. Обсъждаме проблеми свързани с антимикробната резистентност в страните по програмите за съседство и разширяване. Разбира се, работим и с други центрове за профилактика и контрол на, върху заболяванията и дали и си мисля дали да не се... Да... Трудно е да сравняваме с колегите от съответната служба от САЩ като бюджет. Сега, ето тук един конкретен пример, за да не си помислите, че просто седим тук и си приказваме. Е, ние разработваме е, доклад е, съвместно с Агенцията по лекарства и ЕФСА за антимикробната резистентност в, при хората и животните в храната и фуражите. Доколкото знам, това е единственият доклад за толкова голяма област и за толкова голямо население. В момента ние се готвим за новото издание до година. Благодаря за вниманието. Благодаря. Ще дам думата на лицето за контакт с Агенцията за лекарства, господин Бушой. Благодаря, господин Камфен. Благодаря на агенциите. Аз, съм, аз се радвам, че съм лице за контакт с Агенцията по лекарства, тъй като дейността на агенцията бележи голям успех. Тя работи много по-добре чрез централизираната си процедура. Тя гарантира високи стандарти на безопасност и качество. И имам два конкретни въпроса към е, професор Гуидо Рази за бъдещите предизвикателства. Едно от тях е преместването в Амстердам. Разбирам, че вие сте готови да се нанесете в сградата си следващ, в началото на следващата година, но в процеса на преместване от Обединеното кралство. Значителен брой от служителите са напуснали. Притеснявам се, че ЕМА може би няма да разполага с нужните човешки ресурси, за да осъществява задачите си, особено новите задачи, възложени с новото законодателство как стоят нещата и какво можем ние в Европейския парламент да направим, за да ви помогнем. Вторият въпрос е свързан с регламента за защита на данните. Разбира се, новото законодателство оказа значителен ефект върху ежедневния ни живот. Ние имаме нужда от добра защита на личните данни. С новото законодателство защитата се засили. Но в разговор с много учени, с много представители на е, научните среди в Европа и моята страна Румъния, разбирам, че законодателството може да повлияе е, отрицателно върху научно-развойната дейност Бихте ли ни казали какви могат да са последиците на този регламент за вашата работа и какво можем да направим, за да се преодолеят евентуалните неблагополучива? Госпожа Купчинска от ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на представителите на Центъра за профилактика и контрол върху заболяванията за вчерашната среща. Агенцията е изключително важна, особено днес, когато отново говорим за ебола. Как следите тези заболявания? И онова, което споменахме на заседанието на комисията ЕНВИ вчера, беше резолюцията за улесняване на цифровото здравеопазване и в точка 10 от тази резолюция се казва, че има нужда от по-добра промоция на здравето и от, по-добри, от по-добро интегрирано здравеопазване. Това беше една от темите на вчерашното заседание. И ние чухме колко е важна агенцията. Въпросът ми е следният. Как кои са областите на по-тясно взаимодействие с държавите членки? По кои теми разчитате на по-добро взаимодействие с държавите членки? Благодаря. Сега ще дам думата на други депутати. Благодаря, господин председател. Ако погледнем бюджета за агенциите, те, той ще трябва да бъде преразгледан. Има проблем. Изслушахме колегите, от което става ясно, че имате нашата подкрепа. Когато погледнем участието на бизнеса, има ли някаква причина следствена връзка, когато виждаме, че не се произвеждат новаторски лекарства. Ако 95% от финансирането е от бизнеса, само 5% е от обществени средства, това обяснява ли липсата на такива лекарства? Сега представител на ЕНП. Благодаря ви. И аз имам въпрос за бюджета. Мисля, че всичките, работата на всички тези агенции е много добра. Какви са бюджетните потребности? Всъщност те може и да са ограничени, така че ние имаме право да контролираме бюджета, за да бъде изразходването на средствата устойчиво. Искам да попитам нещо за лечението на рака. Новоизбраната председателка каза, че това е приоритет за нея. За много европейски граждани това е общо европейска тема и аз мисля, че европейските агенции би трябвало да да работят по този въпрос. И мой въпрос е, приоритет ли е рака за вас и възможно ли е да се борим по-успешно с рака? Госпожа Конечна от Обединената левица. Благодаря, уважаеми колеги. През последните пет години аз Бях лице за контакт с Център за профилактика и контрол върху заболяванията. И искам а, да пожелая успех на моя приемник и да го призова да се грижи добре за нея. Това е най-малката агенция с много ограничено финансиране, но тази агенция ни предпазва от заболявания. Центърът може да предприема незабавни мерки в е, тя работи с най-добрите експерти в цяла Европа. Често забравяме за нея. От друга страна, не само ракът, но и е, теми като антимикробната резистентност, ваксините, е, са много важни за е, центъра. Те са запознати с тези теми, знаят е, какъв е подходът към ваксините в различни страни на Европа и знаят какви са заплахите пред гражданите. Тези теми са приоритетни и заслужават подкрепа. Специалистите от центъра ни предоставят информация, те ни помагат и не винаги успяваме да отразим всичко това, което те ни предлагат и затова много се радвам, че и обръщаме внимание. Много се радвам, че аз мисля, че ако четяхме по-внимателно техните доклади, ако се вслушваме повече в тях, ще си спести много неприятности. Искам да кажа на Европейския център, че те вършат чудесна работа. Въпреки, че вече не съм лице за контакт, те винаги ще бъдат мой приоритет. Има ли други желаящи да се изкажат? Не, тогава ще преминем към отговорите. И така, ще е, започнем с Европейския център за превенция и контрол на заболяванията. Да. Как точно наблюдаваме е, и осъществяваме мониторинг на е, епидемиите? Обикновенно получаваме пряка информация от държавите членки е, тъй като е, данните, свързани с е, наблюдението, изискват за обработка повече време. Но пряката информация, която получавам от държавите членки е много полезна. Имаме много тясно сътрудничество с държавите членки. На практика в всички сфери от мандата ни, когато става дума за определени заболявания или групи от болести, ние разчитаме най-вече на взаимодействието с държавите членки. И освен това посещаваме и страните на място естествено е, това изисква доста ресурси и, и от наша страна, и от страна на държавите членки, но същевременно е, получаваме от, направо от източника информация. Е, и можем, освен това, да реагираме на конкретни ситуации. Обикновено нашите посещения са свързани с определени събития в държавите членки, когато има искане от държавата членка или информация във връзка с конкретна ситуация, която се е създала там, е, ако имаме ресурсите, е, реагираме. Е, да, има определени е, ракови заболявания, които са свързани, да кажем, е, и с инфекции, например папилома или е, хепатит. тогава, естествено, събираме конкретни данни във връзка с нашите проучвания по раковите заболявания. И позволете ми да благодаря на официалното лице за контакти от средите на вашите членове за доброто взаимодействие. И така, и аз благодаря, господин председател. Четири бяха въпросите. Как точно се е отразило нашето преместване? През 2016 година всъщност се започна с подготовката на преместването във връзка с Брексит. 20 е, от сътрудниците ни е, трябваше да се върнат в е, държавите си, така че от 2016 година работим с по-малко служители в резултат на Брексит. Това естествено е повод за превалки. Около 60 постовете. 35% така да се каже от нашите дейности могат да бъдат покрити с този личен състав към момента. Много сме разтревожени, тъй като това се отразява естествено и на количеството и на качеството на нашите научни оценки правим всичко, което е по силите ни, 100% от е, времето е запълнено. Е, по отношение на някои сертификати имаме забавения и но не по отношение на общественото здраве. Е, нашата публична система и прозрачността естествено ще е, пострадат. Е, има връщане назад, има блокиране на е, цялата е, информационна стратегия, свързана с прозрачността, с е, данните от клиничните изследвания. Това е, пътят е доста дълъг, така и така. Е, но при всички положения ни липсва капацитета, за да публикуваме всичко, с което разполагаме не можем да се сравняваме е, с е, работата на колегите в Канада, в САЩ и други страни. Много тревожно явление. Роботизацията, цифровизацията, е, естествено, биха могли да ни помогнат. Опитваме се максимално да се възползваме от тези възможности, но при всички положения, при планирането, при управлението на процесите имаме е, много проблеми. Освен това, нулеви разходи по отношение на публикуването е, и е, на запознаването с, на обществеността с резултатите от нашите изследвания. Това действително е просто невъзможна ситуация. Говорихме за общия регламент за опазване, за защита на данните има различни нива на независимост и когато подготвяме становище, е, което не е, така да се каже, е, авторизирано от Европейската комисия винаги, е, така че е възможно в крайна сметка и да не бъде публикувано. Ние предлагаме, предоставяме становище, но това е, както ви кажа, едностранна дейност. Промишлеността плаща за становището, но не и за, за публикуването вие можете да назначите докладчик и съдокладчик от държава член, които да получат досието, за да работят по него и след известно време може би ще получат някакво заплащане, но е възможно и да няма резултат в крайна сметка от проведеното изследване. Така че това е проблем естествено. Докладчика и съдокладчика се виждат за първи път след 120 дни от началото на работата по прегледа. Естествено, становището трябва да бъде одобрено от квалифицирано мнозинство, съгласно регламента. ние е, е, предоставяме е, така, прегледи на базата на партньорските оценки, е, които са изготвени абсолютно независимо от докладчика и са докладчика и са одобрени съответно от е, е научния съвет. Медицинските е, е изделия известно време бяха извън центъра на вниманието, но междувременно имаме нови, модерни терапии, клетъчна терапия и така нататък, които са абсолютно иновативни. Проблемът е, че ще трябва много бързо да се работи по отношение на достъпа до новите технологии, за да можем да обхванем и новите терапии, и новите възможности в лекарствената сфера. Тъй като говорихме за ракови заболявания, подчертавам това. Още нещо. Ще ще трябва естествено да се анонимизират е, много неща в базата данни. Е, това е във връзка с новите изисквания и с защитата на е, личните данни на пациентите, както и на отделните граждани от социалните медии и от големите организации, които на практика търгуват с данните. Данните в базата данни могат да се използват за повторна оценка, за нова оценка на определени терапии, но данните трябва да са анонимизирани и се опитваме да го направим по един много надежден начин, но естествено 100% сигурност няма генерираните данни е, в Европа изобщо са засегнати от е, целият този процес. Не става дума само за е, промени в нашата база данни. Надявам, става дума за много институции, които имат същия проблем. Надяваме се комисията да ни помогне, за да се справим с проблема. Дали и извън е, Европейския съюз ще могат да се използват е, съответно анонимизирани е, данни, това вече е въпрос на по-нататъчни решения и на мониторинг, но е възможно да се появят много проблеми. Да, раковите заболявания Естествено, ние бихме желали да напредваме по-бързо. По-голямата част от от терапията, на, която в момента е много модерна и вече се използва, е на лице. Но естествено това ще бъде свързано с затруднения, най-вече от финансов характер. Скъпите са терапиите. По отношение на раковите заболявания, естествено, ние разчитаме най-вече на помощ от производителите, от предприятията, процеса на издаване на разрешения на предварителните е, платформи за конкуренция. Всичко това са е, етапи в един много дълъг процес. Предизвикателство, голямо предизвикателство, което ще изисква интензивни усилия. Ние е, сме убедени, че трябва да го направим макар че напредваме бавно. Ще бъде много хубаво, ако тази амбициозна програма, която е много факторна, започне да се разработва. Става дума за технически, за научен принос, който във всеки случай трябва да доведе и до конкретни резултати. И се надяваме на успех. И така, преминаваме към последната част от нашата сесия преди е, коктейла. Е, днес преди обед ще разговаряме и с е, дирекцията за хранителна и ветеринарна на Европейската така, хранителна и ветеринарна служба. Днес вече разговаряхме за мандата на агенциите, които изслушахме. Сега ще чуем нещо повече и по мандата на тази служба. Давам думата на е първо на представителя на, на госпожа Коломбо, след това ще чуем естествено и е, членовете на е, комисията. Е, както вие споменахте, ние сме към генералната дирекция на комисията. Нашата мисия е да изготвяме анализи и становища по прилагането на европейското законодателство, както в държавите членки, така и в трети страни. Ние се нуждаем естествено от капацитета на Европейската комисия, за да можем да работим като служба към агенцията. Бяхме замислени като агенция, тъй като имаше една криза в е, от е, заболявания в редица държави членки, но в последния момент е, съветът по решение на някои преобладаваща част от държавите членки всъщност взе решението службата да бъде към Генералната дирекция на комисията. И така ние през последните години обаче разширихме хоризонта, занимаваме се и с органично, е, биологично земеделие, т.е. Е, е, работим съвместно и с Генерална дирекция Агри, не само с Анко. Като сравним нашата дейност и служителите, ще видите, че сме доста по-скромни. Е, е, приблизително 165 души, 90 са аудитори. Е, освен това, извършваме около 230 години, 230 аудита годишно, като около една трета е всъщност в не европейски държави, които не членуват в Европейския съюз. Нашите доклади са публикувани на уеб страница. Имаме и един важен доклад за медицинските изделия, но той по съображения, свързани с защита на данните, не е публикуван. Какви са а, задачите ни? Всъщност, ние следим за системите на контрол в държавите членки и а, а, държим за това а, да се работи последователно, ефективно. А, в ферми, в водно-пречиствателни съоръжения. Контролираме е, естествено всичко това и изготвяме и доклади. Имаме определени отделни планове за работа по страните, е, но не винаги за всяка страна можем отделно да изготвяме доклад. Това би било една прекомерна задача. Всички доклади са публикувани на уебсайта ни. Изготвяме препоръки за компетентните органи, е, за да се определят е, така, слабите места в е, системата и след това следим и за изпълнението на препоръките. Ето ви малко цифри. 9000 приблизително са препоръките през последните години. Повечето от тях са групирани, някои са самостоятелни. Е, когато има проблеми е, и след издадената препоръка при изпълнението се връщаме обратно е, към съответния проблем, като работим пряко с съответните компетентни органи. Това е най-добрият начин. И така, Говорили сме на времето много за храните, за фуражите, за хранителни продукти от с животински происход и неживотински происход, медицински изделия, клинични изпитания. Това са вече по-новите тенденции в нашата работа. Другата година започваме и с клиничните изпитания. Естествено, процеса на а, взаимно признаване с Китай и Индия също е, е една много важна задача. Ние. Продължаваме и с нови задачи за същите ресурси. И така. Извинявам се, много бързо се смениха слайдовете. Одитната ни програма за 20-та година. Тук виждате, че голямата част от одитите са свързани с безопасност на храните. Също така се забелязва, че здравето а, увеличава своя брой като брой а, аудити. Важното, което трябва да се отбележи, че следващата ни програма за 2021 година за първи път ще бъде официално приета от Европейската комисия. Това е нещо много интересно. И тук виждате един типичен месец при нас. Тук виждате къде работят колегите, къде са били, например, през октомври из цяла Европа и по цял свят. Искам да приключа, като кажа някои конкретни дейности, по които работим активно последните години животните. Там одитите са по двата големи приоритета на мандата транспорт на животни и отглеждането на прасета. Транспорта на животни има добри новини. Последното лято имахме 18 държави членки, които спряха транспорта по време на горещите дни през лятото. И това всъщност, извинете, смени се слайда. И това всъщност се, беше благодарение на нашите усилия да убедим държавите членки да предприемат действия за устойчивото използване на пестициди. Тук имаме отговорност по политиките, т.е. не правим само одит, а излизаме с доклад. Вторият такъв трябва да излезе съвсем скоро. Той е за оценка на националните планове за действие. Както бе споменато по-рано, отговаряхме и за създаването на хармонизирани показатели, които ще ни дадат възможност как рисковете, свързани с пестицидите, намаляват, или поне така се надяваме, в Европейския съюз. Преминавам към последния си слайд. Става дума за работата ни по медицинските уреди. Направили сме съвместна оценка по предишния регламент, като резултатът е... А, извинявайте. Resulting in reduction. Това ще доведе до 32 нотифицирани органа, както и целият обект. Тези уреди мисля, че вече са доста по-безопасни от преди. По новия регламент ние активно разглеждаме новите приложения. We... Ah, okay, we are... Да, ето. Очаква се да има два нови нотифициращи органа до януари 19 година и работим пълен състав и капацитет. Това са всички нотифициращи органи, които ще кандидатстват. Спирам до тук. И ви благодаря за това, че ме поканихте. Thank you very much. You had up to 10 minutes. You didn't use it that time, so... Дори не използвахте 10 си минути, така че имате кредит за следващия слот. To, uh, Давам думата на Катерина Конечна, която отговаря за връзката а, е, с вас. Благодаря, уважаеми колеги, както чухте току-що. Ресорът на директора и нейния отдел е много голям. Мисля, че един от последните слайдове беше и най-важния. Той е свързан с връзката между новата програма на комисията и антимикробиалната резистентност. Знам, че извършвате одити тази посока и ще се радвам да има някаква възможност да ни разкажете за анализите на тази резистентност. Смятам, че вашата генерална дирекция често споменаваме, без дори да го съзнаваме, защото много често говорим за изпълнение на законодателството на Европейския съюз, за безопасност на храните, безопасност на фуражите, животните. Вашата генерална дирекция трябва да ни помага, защото тя ни помага. Може би трябва това по-ясно да го разберем. Европейската комисия трябва да действа по своите действия. Мисля, че заключенията на комисията трябва да влязат в нашите доклади, доклади по собствена инициатива и така нататък. Имам въпрос за госпожа директора. Може ли тя да обясни на мен и колегите, кои критерии се използват, когато се реши да се направи нов одит? Иначе с удоволствие ще работя с тях и се надявам много активно да бъде нашето сътрудничество за нашата комисия. Това ще е много полезно. Thank you. Uh, we have... Благодаря. Госпожа Спирек от Социалисти демократи. Uh, thank you, Mr. Chair. Благодаря, председателю. Изслушах голям интерес. е анализ 2019 година. Както знаете, аз съм веган и държа на тази диета и за това стигам до заключението, че ще спести много време, енергия и пари, ако няма животни, които да бъдат аудитирани с цел хранене. Въпросът ми е, че 2021 година ще бъде първата година, в която Европейската комисия формално ще приеме одитен план. Защо до момента не е имало такъв? Благодаря. Thank you. Uh, for the GUE, GUE, e, госпожа Хазекамп. Благодаря ви. Oh, uh, I will speak in, uh, in Dutch. Ще говоря на холандски. Als Europarlementariër voor de като европейски е, парламентарист от партията за животните, е, е, не би казала, че трябва да има по-малко аудити по отношение на животните. Напротив, напоследък много се говори за намаляване на броя на животните, но това означава на практика всичко да отиде в кланиците. Ораквай, Аржентина, там има много проблеми е, поради използването на е, забранени е, лекарства, включително и допинг. И ние обикновено казваме, когато става дума и за животните, че трябва да се мисли за защита на животните и за хуманно отношение към животните, но е, че трябва да има определени правила, включително и по отношение на храненето и на е, лекарствените средства, които се използват в ветеринарната медицина. Така че какво се прави в това отношение? Е, и сега един въпрос към службата от Европейската комисия. Когато говорим за, да кажем, конско месо от Аржентина и от други южноамерикански страни, какво се прави по отношение на хуманното отношение към животните, когато се внасят и коне, определени породи, които се развиват там. Как точно се извършва транспорта? Следи ли се всичко това? Какво прави комисията? Благодаря. Други искат ли да се изкажат? Няма. Може да отговорите на този въпрос и ако имате други елементи, които искате да споделите с нас, имате време. Uh, да, разбирам. На последния слайд на антимикробиалната резистентност имаше интересна информация. Там имаме одити за използването на тези елементи при животните и при хората. Но с Европейския център за профилактика правим един общ одит. Отиваме заедно с Центъра за профилактика и контрол а, и се опитваме да разгледаме и човека, и е, животните, и околната среда. Разбира се, става само по покана, не можем да се натрапваме, но това е интересен нов начин да се разгледа проблем, който вече не може да бъде разглеждан по-отделно. Що се отнася до критериите, които използваме, за да разработим своя план за работа, Имаме честотата, което е основното. Например, еди колко си брой години трябва да минат и през този период трябва да видим тази държава в този сектор. След това имаме спешни случаи, като например нашата система на събиране на информация дава някаква информация, че да речем има салмонела, при определени храни, при определени пратки и даваме приоритет на това в плана си. И всяка година също посочваме кои са конкретните сфери, като например хуманното отношение към животните. Да речем, решаваме в нашата генерална дирекция какъв ще бъде приоритета за годината и се съсредоточаваме върху него. За трети страни. Там имаме искания за достъп до пазара. Примерно, трета страна иска да изнася в Европейския съюз и за това те влизат в нашия одитен план. Този план винаги в Генералната дирекция се изгражда сътрудничество с държавите членки. И Новия регламент, който влезе в сила преди няколко дни, а всъщност след няколко дни, 14 декември, изисква работната ни програма за първи път да бъде прията официално от комисията. Това е единствената причина. Що се отнася до хуманното отношение към животните и обръщайки специално внимание на конското месо. не само в трети страни, но и в Европейския съюз. В този момент правим одитен серия или извършваме одити, където се занимаваме по-специално с това, евентуално дали няма измами в сектора. Скоро ще имаме ясни резултати от тези одити. Конското месо разглеждаме и в трети страни. Вие сте права, права сте. В определени трети страни бяхме изключително неприятно изненадани, защото когато пристигнахме, бяха празни стоборите, където трябваше да има коне, което даде всъщност отрицателната ни оценка. Тоест нещо криеха. Не може обаче да се правят неочаквани е, посещения. Когато пристигнем в държава членка или в трета страна, казваме, утре искаме да отидем и да видим това или друго място. В държавите членки разстоянията са добри, преодолими, но в Южна Америка това е невъзможно. Така че са невъзможни такива неоповестени посещения пък и законодателството е различно в третите страни, в държавите членки и по-специално евентуалните остатъци, както и това какво е било отношението към конете. В трети страни всъщност е възможно да бъдат изпратени в кланица коне за потребление на тяхното месо, ако предишните 6 месеца те не са били третирани с лекарства, докато това не е позволено в Европа. Това е положението, което няма как да променим. Така стоят нещата. Не бих казала, че нашите заключения биват игнорирани. Бразилия, Тайланд, ако погледнете, предприемат се действия. Вярно е, че особено когато имаме търговски споразумения, дебатите са много по-осложнени. That's a conclusion that might draw another... Това е заключението, до което стигаме и когато говорим за Меркосур, да не говоря изобщо пък за Брексит. Further or not depends. Това може би ще се види по-нататък. Добре, много ви благодаря. Uh, and... Приключваме с днешното заседание и ще има коктейл, както казах, за да ви опознаем малко повече лично, да се опознаем взаимно. Мисля, че ще бъде в тази зала. След секунда ще започне. Благодаря ви.